Mes chers collègues, je vous remercie pour votre présence. Колеги, благодаря ви за присъствието на заседанието на нашата комисия тази вечер в Страсбург. Преди е, да пристъпя към темата на заседанието на нашата комисия тази вечер. Да благодаря на всички колеги, които участваха в седмицата на регионите. Състояха се много събития. Това беше много важен момент, за да се е, чуе, за да се чуе реч, да се чуе слово за единство, е, което, е, което се произнасят във времена от ключово значение за бъдещето на нашата политика. Днес сме събрани е, за да гласуваме промяна, предложена от Европейската комисия по Фонда за солидарност. Първо, напомням ви, за да, пригот... за да добавим Брексит като извънредно обстоятелство, което обосновава отпускането на средства по този фонд. За момента този фонд предвижда отпускане на средства само при природни бедствия. Освен това да се увеличат от 10 до 15% средствата по този фонд за природни бедствия и за напускане на Обединеното кралство на Европейския съюз. Бюджетната комисия разгледа това предложение и ни представи становище под формата на писмо. Становището е положително. Ние обсъдихме този законодателен акт в нашата комисия по регионално развитие Свети на 2 октомври. Предложението е, за упростено производство не беше прието. На следващия ден координаторите решиха да ми възложат работата по това досие съобразно обичайната процедура, но е, тъй като е, е на лице спешност, по съображение за спешност, е, нашия график за работа беше възможно най-избит. Бяха предложени 87 предложения за изменения. Миналата седмица се споразумяхме по 4 компромисни изменения, които покриват най-важните части от предложението. Е, настоящето извънредно заседание има за задача да гласува по тези изменения е, като това досие е включено в дневния ред на нашата е, пленарна сесия. За момента не е отпаднало от дневния ред на пленарното заседание. И за това предлагам да пристъпим към гласуването, но може би преди да е, гласуваме следва да обсъдим е, процедурата в пленарна зала и за последващите действия по настоящето досие. Искам да ви напомня, е, че е, съобразно предложението на Европейската комисия се предвижда само една единствена хипотеза, а именно напускане на Обединеното кралство без споразумение, така наречения no deal. Е, към днешна дата никой не може да каже дали към 31 октомври ще бъде постигнато споразумение или няма да бъде постигнато такова. Можем да правим каквито искаме предположения, но няма никаква сигурност. Наш нашата отговорност като законодатели, както вече съм ви посочвал, е, е да сме готови за, е, е, за, за каквото и да стане. И за това предлагам да пристъпим към гласуване. Носите ли си картите за гласуване? Поставили ли сте ги хубаво в машините за гласуване? Чудесно. Добре. В такъв случай е, можем да пристъпим към гласуването е, по е, предложението за отхвърляне на регламента. Това предложение покрива цяла поредица от други изменения, които са отразени в вашия списък за гласуване. И така, начало на гласуването. за, за, против, въздържали се. Изменението се отхвърля. Пристъпваме към Трето изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Тези изменения се отхвърлят. Сега ще гласуваме едновременно изменения от 37 до 33. Да, моля за извинение. Компромисно изменение номер едно. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Компромисът се приема. Пристъпваме към компромисно изменение номер 2. За, против, въздържали се. Компромисът се приема. Пристъпваме към изменение 57 на колегата Вана за, против, въздържали се. Изменението се отхвърли. Пристъпваме към компромисно изменение номер 3. За, против, въздържали се. Компромисното изменение се приема. Гласуваме изменение 61 за, против, въздържали се. Изменението се отхвърля. 62 за, против, въздържали се. Изменението се отхвърля. 63 за, против, въздържали се. Изменението се приема. 64-то изменение за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Добре, нека проверим. 64-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Изменението се отхвърля. 65-то. 66-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение четвърто. За. Против. Въздържали се. Компромисът се приема. 71 во изменение и 76-то едновременно за, против, въздържали се. Изменението на колегата Римон се приема. 72-ро изменение за. То отпада. Следователно, 74-то на Дъч за, 74-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 80-то изменение за, против, въздържали се. Мисля, че трябва малка проверка, ако обичате. По 80-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. 81-во изменение. За. Против въздържали се, отхвърли се. 82 изменение за, против, въздържали се, отхвърли се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, отхвърли се. 12-то изменение за, против, въздържали се. Изменението се приема. 24-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 25-то изменение, а то е отпаднало. И така, по окончателното гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Докладът се приема с 33 гласа, е, нито един глас против, 4 е, въздържали се. Много благодаря. Сега ще дам някои указания. Някои указания по е, процедурата в пленарна зала. Първо, Европейският съвет съобщи, че в момента се отлага разглеждането на това досие, докато се изяснат обстоятелствата около Брексит. След като тези обстоятелства се изяснат, предложението ще трябва да се разглежда спешно. Съответно, ние трябваше да се подготвиме за всякакви обстоятелства. Предвидихме разглеждането и гласуването на този доклад в пленарна зала в четвъртък. Ако сте съгласни, ще поискам да се приложи член 59, параграф 4, алинея 4, която гласи целостната проекто, ако целостния проекто закон е прият, председателят заявява, че първото четене е приключил. Освен ако председателя или председателя на комисията биват обведомени, че досието се връща в комисията за преразглеждане съгласно член 70 и 74. Ще приложа тази процедура, тъй като а, ние печелим от а, това има. От една страна, в пленарна зала доклада се приема фор, формално, официално, а след това разполагаме с 4 месеца за допълнителни преговори не е необходимо да се приеме мандат по време на, изключително на заседание и ще можем да продължим работата съгласно обстоятелствата и необходимостта. Същевременно не е необходимо да се, да се чака получаване на мандат за започване на преговори. Смятам, че това решение е подходящо независимо от развитията по Брексита в следващите дни и седмиците. А след това ще, след гласуването ще, ще поискам да се върне досието в компетентната комисия и ще видим какво ще стане наистина с Брексита. Аз лично а, считам и съм убеден, но това е само мое, моя така, предвиждане, да Брексит да се извърши без договореност. Европейският съюз е предложил преразгледано споразумение. Очакваме а, позицията на британците, но в случай на но Брексит без договореност, според мен, е малко вероятен, но при всички случаи трябва да сме подготвени и измененията, които внесохме, препотвърдиха нашият ангажимент и нашето желание да функционира фонда за солидарност. Знаете, че днес в пленарна зала се подадаха теми, свързани с природните бедствия и по-специално в Испания и Португалия. Аз лично се, се срещнах с а, а, местният управител на Азорските острови. Всички пристанищни съоръжения са били унищожени от е, урагана. Така че в, рамките на възможностите си ще можем да възстановим някакси баланса и да помагаме чрез фонда за солидарност, тъй като природните бедствия, за съжаление, най-вероятно само и само ще се роят. Тази вечер председателският съвет ще обсъжда Брексите. Възможно е да се свика изваредно пленарно заседание преди края на октомври. Утре председателите на комисиите ще заседават и ще ви държа в течение, ако е необходимо чрез мейл за развитието на събитията. Ако нещата се променят до четвъртък, разбира се, ще направим необходимото искане. Но предвид сегашното развитие на нещата, ще действаме, както казах в четвъртък, а в последствие ще вземем решение за по-нататъчни действия. Ако докладчиците в сянка искат да вземат думата, могат да го направят. Колегата Богович от името на НП? Не. Социалисти, Реню, Екаре. Да, има някакъв проблем с твърде остър звук, който прониква в ушите. Уи. Est-ce que les services techniques peuvent régler ce problème Може ли проблема с звука да бъде оправен. Благодаря. Bon, euh, autre chose. Puisque nous sommes réunis, discutons un peu. Като сме тук събрани, нека да обсъдим нещата. Европейският е, съвет заседава. Аз бях аз и Ян Олбрайт е, и и Маргарита Маркеш бяхме в Палермо. От Палермо реагирахме на предложенията, направени от Европейският съвет. Тези предложения всъщност съдържат съкръщения на средствата за ОСП и политиката за сближаване. И от Палермо и заедно с колегите от Комисията по бюджета изразихме нашата позиция, която предполагам, че е и вашата. Ние от казваме да приемем съкръщенията. Утре на заседанието на председателите на комисиите ще предложа на всички председатели да се обединиме около една единна позиция спрямо съвета. Не само комисията по бюджета и по регионални въпроси, а и всички други комисии, всички други председатели. Смятам, че заседанието на председателите на комисиите трябва да взема политически решения и, а, и включително решения, свързани с МФР. Така че ви призовавам да реагирате и да неуморно да работите за защита на европейският бюджет. Защото каквото и да искаме да правиме, ако не разполагаме с необходимият бюджет, няма да можем да осъществиме политиките, които искаме да осъществим през следващите години. Казах го и на председателите, управителите на различните територии и региони трябва да се изразявате, трябва да изпращате твитове, трябва да настоявате пред а... Няма никакъв звук. Няма звук. Repose sur nous. C'est très pénible. Nous allons clôturer. Това е положението. Благодаря ви. За съжаление, наистина е много неприятно. За съжаление. Благодаря.